внимателно ще е, разгледаме резолюцията ви, която ще приемете утре. Благодаря. Получих 6 предложения за резолюция в заключение на дебата. Е, с това се закрива дебата по тази точка. Ще се гласува по темата в 12 часа утре. А сега едно съобщение. Групата на социалистите АЛДЕ и Европа на свободата и демокрацията ми предадоха искания за назначения в комисиите и делегациите. Тези имена ще се прибавят към протокола и ако няма възражения, ще се разглеждат като прияти. Възраженията трябва да бъдат подадени в обичайния